Bardzo serdecznie witam Państwa. Rozpoczynamy z ponad... Здравейте всички! Започваме с закъснение от академичната четвъртина. Днес, понеделник, нашето заседание. Е, по дневния ред до сега не съм получила съобщ... Е, предложения. Е, имаме превод на 16 езика, почти пълен езиков режим. Протоколът от 29 и 30 август трябва да бъде прият по обичайната процедура и сега точка четвърта. С господин Делапуерта, директор на бюрото на ФАО към Европейския съюз и Белгия по повод Световния ден на храната. Както знаете, Световния ден на храната е, се отбелязва всеки ден навсякъде по света на 16 октомври. и за честването на датата на създаването на ФАО през 1945 година. Комисията по земеделието не предвижда заседание тази година на тази дата на 16 октомври. За това ще поставим въпрос още днес. Това е въпрос, който ни вълнува от едно известно време и с огромно удоволствие приемаме отново господин Родриго де ла Пуерта, Монтой, директор на Бюрото за връзка на ФАО както казах, към Европейския съюз и Белгия. Както знаете, господин Делапуерта участва на нашето заседание на 17 май, за да ни говори за резултатите от Световния симпозиум във връзка с замърсяването на почвите. Днес господин Делапуерта ще ни представи последния доклад на ФАО – относно състоянието на здрав... здравната сигурност на храната по света. Ще ни говори също и за основните линии, за последния доклад на ФАО, за състоянието на земеделието и влиянието на миграцията, на земеделското стопанство. Е, това е много подходящ момент за този обмен на виждания с представител на толкова важна организация като ФАО. Искам също да ви припомня, че след поканата на господин Грациано Дасилва, генерален директор на ФАО, ние ще изпратим мисия адхок, съвместна мисия на ДВ и Агри на световния, световната среща за борба срещу глада и е, ще събере парламентаристи от целия свят. Става дума да се консолидира политически ангажимент във връзка с целите на трайното развитие, устойчивото развитие. Мисля, че след е, този увод вече може да преминем към основното. Отново казвам добре е дошъл на нашия гост, както и представителите на комисията тук. Добре дошли на различните представители на различните комисии, институции, които са днес тук за този изключително важен обмен на виждания. Добре дошли на всички, на депутатите, техните помощници, господин Делапуерта и на вас добре е дошъл и няма да губи време, веднага ви давам думата. Само за секунда, господин Деста иска думата. Това е координатора на групата ЕНП. Моля, имате думата. Господин председател, позволявам си от името на всички колеги, които присъстват, да ви поздравя по случай рождения ви ден. Поздравявам ви и ви желая всичко най-добро, добро здраве и успех, за да можете все така успешно да ръководите работата на нашата комисия. Отговор на председателят. Благодаря много. Honorable Chair, eh, happy birthday. Е, Честито е, рожден ден, уважаеми членове на комисията, госпожи е, комисията. За мен е голяма чест за да застана пред вас да ви представя две водещи е, публикации. Първо, информация за състояние на безопасността на храните и прехраната в е, света, излязла три, преди три седмици и на второ място да споделя информация за доклада СОФА, който все още не е публикуван. Ще излезе на 15 октомври и накрая, както каза и господин председателя, с радост ще посветят присъствието си на Световния ден на прехраната. Като начало, добри новини, както чухме от уважаемия председател в началото на 29 и 30 октомври. За първи път се проведе глобална среща, на парламентарна среща на върха за борба с глада и е, недохранването в Мадрид. Целта бе е, да потърси обща политическа воля за борба с тези явления и с радост мога да кажа, че председател на Европейския парламент господин Таяни, начало на делегация, присъстваше на заседанието. Имаше и представени на Световния, а, на Международния алианс за борба с, града, с глада. Уважаеми евродепутати, пър, първата публикация Софи е, и е, е излезе за втори път е, издадена от ФАО, която е една от четирите водещи агенции на ООН, което е само по себе ни постижение. Боя се, че доклада не, не съдържа добри новини за трета поредна година. 821 милиона души са страдали от недохранване през 2017 година, което е увеличение с 17 милиона в сравнение с предходната година. Това означава, че всеки девети жител на света страда от хронично недохранване. Това е тревожно, е, защото това е в разрез с положителната тенденция, която съществуваше само до преди три години за последните 15 години. Преди три години нещата се обърнаха. С друга дума, връщаме се към цифрите от и статистическите данни от преди 8 години. Вярвам, ще се съгласите, че това изисква бързи действия, но и дългосрочни инвестиции. Сега е момента да постигнем да обединим усилия, за да постигнем нулев ставка на глада, глада е и нула гладуващи до 2030 година, което е една от целите, глобалните цели. Тази година докладът поставя акцент върху промените на климата и крайностите в това отношение тъй като това е една от причините за глада. Нарежда се на първо място, второ е, военни конфликти и трето неблагоприятно економическо развитие. Е, тези три фактора си взаимодействат, както често става, и положението може само да се влуши за редица държави. Сега позволете ми да се върна към някои от основните резултати от тази годишния доклад разполагате с възможността да получите копия тук, екземпляри тук за, в залата, а има и линк към е, този доклад. Е, както споменах, през 2017 година 821 милион души са страдали. Е, от глад. Добрия, добрата новина е, е че броя на децата, които страдат от недохранване, бележи нисходяща тенденция, но все пак 22% каквато е статистическата информация, това е, е твърде висока цифра. Това са 151 милиона деца. И около 50 милиона де, деца страдат от недоохрадване над 50% от е, възрастните е, страдат от, боле, от е, болезно затластяване, особено в Северна Америка, но броя им расте също в Африка и Азия. И парадоксалното е, че едновременно в една страна можеш да но <clears throat> се натъкваме на деца, които са недохранени, деца, които страдат от затластяване, жени недохранени, жени страдащи от анемия или прекалено дебели. Понякога <clears throat> тези контрасти се забелязват в малки общности, дори в семействата. Както казах в началото, един от, фактора, от факторите е, за съкрайните колебания и промени в климата. Климата бележи големи колебания и природните бедствия се увеличават по интензитет и по и зачестяват. Както виждате на графиката, повечето както виждате на графиката, виждаме след 2013 година е, с ежегодно сериозни природни бедствия. Тези бедствия е, засягат понякога страни с земеделско производство и при това положение нещата се влушават драматично. За това земеделието трябва да бъде от една страна устойчиво, но и по-стабилно и неподатливо на такива удари. Хубавото е, че знаем какво трябва да се направи. Имаме знанията, разполагаме със средствата и програмите, за да помогнем на хората да да се прогнозират такива явления. Говорим за сериозни програми и политики, които подпомагат борбата с климатичните промени и преодоляването им навсякъде в земеделския образ. И това, област. И това е една от причините за миграцията. Напускането на селските райони е наистина много сериозно сериозно явление и това е втория доклад, за който казах, че ще излезе на 15 октомври. Таз годишния доклад разглежда връзките между земеделието, развитието на селските райони и миграцията. Този доклад предлага много интересна информация за политиците. Днес ще направя само бърз преглед и се надявам, че в момента в който пожелаете, след излизане на доклада, мог, ще мога отново да застава пред вас. Първо, вътрешна миграция в рамките на страните, тя е много по-голяма по мащаба си от международната миграция. Второ, забелязваме, е, че миграцията между развиващите се страни е много по-сериозна, отколкото от е, развиващите се към развитите страни. В този контекст Смятаме, че създаването на подходящи работни места за младежите в селските и градските райони на развиващите се страни е много важен. Например, Африка трябва да разкрива 18 милиона работни места за млади хора. В момента да бройката за млад, на, за, работни места за млади хора са само 3 милиона, т.е. не достигат 15 милиона работни места за млади хора в Африка. Друг а, а, сериозен въпрос е броя на хората, които връщайки се, бивайки върнати от развиващите се страни, се връщат в селските райони. А това означава, че повечето международни мигранти са от селските райони. Пътя е от селските райони към града, от града към съседни страни. Но всички тръгват от селските райони и на, на време, на съвсем кратко, един съвсем кратък видеоматериал, към който искам да привлека вниманието ви. Е Както виждате, основната тема е нашите действия са нашето бъдеще. И можем да постигнем нулев глад до 2030 година, затова ясно и категорично издигаме глас. Е, това е възможно, но само с общи усилия частен сектор, професионални общности, нации и континенти. Особено в защита и подпомагане на селските райони, където хората е, и поминъка на хората зависи от земеделието, лесничейството и е, рибарството. Трябва да създадем възможност за по-активни инвестиции, частни инвестиции е, в, частния, в е, земеделието специално и използвайки международни програми и свър, свързани с е, Международния пазар ФАО е готова да поеме своята роля с правителствата, с международните фактори. Ние можем да предоставим данни и статистики, е, както и да помогнем за международно законодателство и в подпомагане на националното законодателство и стратегии в областта на земеделието Разчитаме, че Европейския парламент и за в бъдеще ще ни подкрепя в това дело. Вашата роля е от фундаментално значение и аз се надявам, че първата парламент, парламентарна среща за борба с глада и недохранването след две седмиците ще стане форум на за парламентаристи, за да явим, че можем да преборим глада. Благодаря и на комисията за подкрепата на, този глобален, на тази глобална среща на върха. И накрая още едно събитие в парламента относно изследванията и иновациите за един свят без глад. С това изказвам своята благодарност към вас благодаря ви. Готови сме, изцяло сме на ваше разположение. Е, тук виждате, ние сме близо до вас и можем за 10 минути да се отзовем за обсъждане на всеки въпрос, който съставлява общ интерес за вас и нас. Благодаря. Dziękujemy за przedstawienie благодаря. Да, това е една изключително важна тема за целия свят, както и за Европа. И всички дейности, които се провеждат от ФАО, са изключително важни, пък и не трябва да забравяме и нашето сътрудничество. Ще продължим да работим в този смисъл. И скоро ще се състои тази среща на върха в Мадрид. Мисля, че сега трябва да изслушаме депутатите. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин, за вашето изложение, което, за съжаление, показва, че въпроса с глада в света си остава един обезпокоителен сюжет за много и трябва да остане в нашето внимание. Ние трябва да участваме в борбата срещу глада. Но искам да се спра на една тема, която вие не повдигнахте. 2008-2009 година държавните и правителствени ръководители, членове на, на G8, възложиха едно проучване на резервите на храна, за да може да се е, борим срещу е, прекомерното повишаване на цените. Дали може да ни кажете до къде е стигнала фал в е, тази работа, за която вече не се чува да се говори. Вярно е, че цените малко паднаха, но като че ли се беше загубен интерес към този въпрос. Пан посол Декастро, пани професор Шебац. Да, господин Декастро, благодаря, господин председател. Най-вече поздравление и благодаря за тази презентация директор на поета. За съжаление, това са теми, които ни а, вземат нашето внимание, както показах, а, както показах слайдовете, а, нещата се влушават, не се подобряват и това трябва да бъде отразено, когато започнем да разглеждаме темата за хранителната сигурност и най-вече темата за нашето участие в създаването на заето в по-далечни страни, най-вече Африка. Това е една много приоритетна задача на Европа. Не може да се занимаваме с мигра... Мигра... миграцията, ако не се справиме с... разумно с тази задача и в Европа да участва силно в тези страни където има нужда от растеж. И това може да го направим само като видим, погледнем другите страни в света, примерно Китай инвестира много в Африка. Повече от 50 африкански ръководители държави членки изготвих един план за действие за 60 милиарда долара в за развитието на земеделието и, инфраструктурата. И смятам, че Европа може да направи повече, като вярвам, че това събитие в Европа, тази та среща на върха на 30 октомври, може да повиши равнището на, на осъзнаване на този много тежък въпрос с, глада по света. И тук ние на 16 октомври ще има едно е, честване. Ще припомням е, всички, е, на всички колеги, ще проведем това събитие в, на 16 октомври тук в парламента, така че всички колеги са поканени. Благодаря. Pan poseł Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc, domnule director, pentru expunere. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Всеки път, когато имам възможност, обръщам внимание именно на тези проблеми, на които и вие се спряхте. Трябва да ви кажа, че има и други страни, да кажем в Румъния, в Ирландия говорим за безработица. Липсва поминък за хората. Вие говорихте за връзката на различни фактори, които водят до незадоволителното състояние в момента. И естествено, мобилизирането на работна ръка, независимо от това откъде е тази работна ръка, всъщност понякога има и неблагоприятно въздействие, тъй като ето, в момента ние наблюдаваме точно това. В моята страна хората е, страдат поради липса на работа. Госпожа Шраер. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на вас е, за много хубавата презентация. Имам някои въпроси. Е, във връзка и с дискусията, която проведохме тук, проблемите свързани с обежището, с миграцията и състоянието на прехраната на селското стопанство, трябва да потърсим разрешение е, храни се е, произвеждат, но все пак има много гладуващи или недохранени е, на този свят. Какво според вас конкретно може да се направи? Естествено, финансови средства са необходими, това не е ясно. Но какво могат да направят земеделските стопани? някои от е, земеделските стопани в моята страна желаят, да кажем, е, да е, участват в някакви проекти в друга страна, да насърчат иновациите. Струва ми се, че в това отношение, за съжаление, имаме много малко опит и като че ли малко насърчаваме участието на земеделските стопани. Господин Петин има думата. Госпожа Петин, извинете ме. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на представители на ФАО за тази презентация. Всички знаем, че е, трябва да се намери решение на проблемите и че не става дума само за производство на храни, а става дума за политика в областта на храненето. В страните, развиващите се страни, за съжаление, помощите, които се отпускат, не позволяват да се постигнат целите и не стига до ръцете на тези, които трябва да ги получат. Всъщност, каква е сумата, която би била идеална? Говорихме за 800 милиона лица, които са застрашени днес и по какъв начин може да им бъде помогнато да се направи така, че фондовете, които даваме на тяхно разположение, да бъдат използвани разумно и целесообразно. Говорихте за кризата, за глада, която криза се засилва и ако искаме наистина да, да успеем да преустановим глада, трябва да помогнем на земеделските зони, но да осигурим устойчиво развитие, да помогнем на земеделските стопани, да прекратим всякакви видове на, на, на насилие и войни, които върлуват навсякъде в света. 30 милиона лица са застрашени от е, смърт, от глад, докато 800 милиона е, лица страдат от недояждане и фактът, че всички тези хора, тези човешки същества не успяват да се хранят нормално, трябва да ни притеснява. Не става дума само за, за статистика, става дума за хора и трябва да уважаваме тяхното човешко достоинство и ние да направим всичко, което е необходимо, за да решим тези проблеми. Трябва да направим всеки един от нас да направи това, което е необходимо за решаването на проблемите. Нашата политика и нашите политики трябва да бъдат и ясни и да постигат и конкретни резултати. Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин директор, за е, всичко, е, което посочихте. Независимо от това, че е, ставаше дума за повече проблеми, отколкото за положителни новини. Въпросът е как можем да ги решим проблемите, как можем да действаме. Европа се опитва естествено по някакъв начин да развива и да насърчава устойчивото селско стопанство, но <coughs> производството намалява. Ние изнасяме все повече продукти за тези страни и също времено е, не им помагаме по този начин. Е, опитваме се да заситим, така да се каже, глада на хората, но всъщност е, не насърчаваме с нашите действия, най-вече износа на хранителни продукти, собственото им развитие. Какъв трябва да бъде европейският път за насърчаване на селското стопанство и сектора на хранително-вкусовата индустрия там? така че тя да бъде устойчива, екологична и действително да помогнем на африканското население. В момента има високо интензивно заведение, но много далече от устойчивите представи за едно стабилно селско стопанство. Да, добре, 10 милиарда души очевидно трябва да бъдат нахранени на този свят, но според мен проблемите са свързани с разпределението. Това не означава, че трябва да произвеждаме все повече и повече хранителни продукти, а не трябва да помагаме при едни справедливи, е, коректни е, условия е, на хората, така че те да се научат да произвеждат 30% да кажем от хранителните е, продукти се унищожават, независимо от това, че е, Европа изнася много хранителни продукти за Африка, просто защото липсва необходимата инфраструктура. Е, господин Лайц, да, е, мога да подкрепя господин Хойслинг. Имам конкретен въпрос. Какво имате предвид с е, по-големи частни инвестиции в селскостопанските и селските райони? И още нещо – във връзка с така, преговорите, които водим по общата сълскостопанска политика на Европейския съюз, какви съвети бихте могли да ни дадете, така че да променим към по-добро положението? Госпожа Макинес, благодаря, господин председател, благодаря и на господин директора. Ще подкрепя двете последни изказвания, най-вече господин Хайслинг. Интенсификацията на селското стопанство е, в моменти, е, в които е, нямаше достатъчно храна, това се смяташе именно, че е необходимия и така, нужния, полезния начин. Но също времено ние вече мислим повече за биологично, за устойчиво земеделие. Ето, трябва да помогнем на развиващите се страни защото а, те се нуждаят от а, технологии, от а, производствени методи, които да бъдат устойчиви, а, така че а, сами да произвеждат своите растения, своите животни а, и а, съответните хранителни продукти, а, а не да очакват. А, внос от нас или под формата на помощи или действителен внос. Има много гласове в Африка, които пледират именно за това да се помогне на хората, които живеят и работят там, да използват по един устойчив начин технологиите. Тези технологии да бъдат модерни, Четири са факторите, според мен, които играят определена роля. Да, със сигурност конфликтите са е, една от основните причини за е, глада, за недохранването или за е, лошото, нездравословно хранене. Естествено, то конфликтите водят до економически проблеми. Вие говорихте не, не само за недохранване и глад, но също и за затластяване, за свръхтегло. Така че е, във връзка с Световния ден на прехраната аз бих е, казала, че е, преразпределението е само част от решаването на проблема, защото хората трябва да имат и парите, за да си купят хранителните продукти, които ние предлагаме. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко забележки. Е, искам да кажа, че малко притеснително и вече близо 40 години се говори за глада в света. И когато в развитите страни най-вече. Разполагаме толкова, с много толкова технологии и сме толкова напреднали, не сме в състояние да прекратим една драматична ситуация, която води до смъртта на хиляди лица по света, води до страдания и до болести. Бих искала да зная какво не върви и дали на равнище ФАО се правят анализи, за да се открият дълбоките причини и корени за тази ситуация. Ние стигнахме до заключението, че хранителната помощ на практика разруши и доведе до разрушаването на много, на много малки стопанства и дребни фермери страдат от това. Видяхме, че в съобщението, за общата политика в областта на селско стопанство се казва, че Европа всъщност произвежда е, храни, с които може да храни част от Африка. Мисля, че основната причина, която не позволява развитието на малките и средни е, ферми в е, различните се страни страните, които, в страните, които страдат от тази глад. Това е много важно. Ако ние не сме способни, ако не сме в състояние да анализираме нещата задълбочено, за да видим какви, какви са нашите отговорности, няма да стигнем до никъде. Също бих искала да знае в ФАО как стои въпроса с земеделската реформа. Факта, че реформата в тази област не върви е много сериозен проблем. Може да говорим, разбира се, за климатичните промени, които създават притеснения и се отразяват от хориколтите, но не смятам, че това е основната причина. Не може да се крием зад климатичните промени, защото това положение е от много отдавна и отговорността трябва да носи и капитализма и развитите страни. Мадам Агуилера. Госпожа Агилера. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на представителя на ФАО за това изказване, което беше много интересно. И ще имаме възможност в края на октомври в Мадрид да обменим виждания по тези въпроси. Но имам един конкретен въпрос. Смятате ли, че търговските споразумения, споразуменията за асоциации, с които Европейския се изключва с развиващите се страни, например Северна Африка, дали имат, дали си, имат резултат, като резултат подобряването на действителното положение? и проблема с хрането в тези страни. Смятате ли, че всичко това се отразява? Или, както някои между нас мислят, подобравя ситуацията на европейските вносители, но дали действително тези споразумения са наистина положителни за тези страни? Има ли положително влияние за населението и в борбата срещу недостига на храна? Благодаря. Аз пожелах е, добре дошъл на представители на Европейската комисия. И имаме представители от ДЖ Авко, ДЖ Агри. Ако някой от вас иска да вземе думата, моля, сега е момента. Няма тази раже. Не, очевидно няма или. Добре, при това положение ще помолим нашия гост да отговори на всички тези въпроси, на всичко, което беше казано. Може би да повдигнете въпроса за малките, малките ферми, малките стопанства. Дали се дава предпочитание, дали ако се даде предпочитание на малките ферми, това ще позволи да се реши проблема защото трябва да се знае, че тези малки стопанства по някой път имат като основна цел самозадоволяването. За да произвеждат повече, е, по някой път има граници, просто къде трябва да се извършва производството на храна. И как стои въпроса с китайските инвестиции в Африка. До каква степен те целят развитието до каква степен те помагат на Африка, защото знаем също, че политиката се води по някой път от частни интереси. Да, благодаря ви. Благодаря и за участието в този дебат. Ще се опитам да отговаря на повечето въпроси, които си отбелязах. Е, въпросът на господин Дантен. Да, вярно е, 2008-2009 година имаше е, увеличаване на цените на хранителните стоки по света и тези цени дори е, сега не са толкова са тясно свързани с климатичните промени и тези, които са най-засегнати или в земеделските райони, или новите бедни в а, градските райони, страдат най-много от засилването на цените. Това, което беше направено през тези години, 2008-2009, беше засилена хранителната сигурност Разбира се, нещата сега са по-добре и като се работи в тясно сътрудничество и се водат дискусии с гражданското общество, частните, частния сектор и всички, които се борят срещу глада. Има група, експертна група на високо равнище, които проучват цените на хранителните стоки и успяхме се пак малко да обърнем тенденцията. До известна степен да следим дали има покачване на цените на определени стоки. Мисля, че там напреднахме много и следващата седмица ще се състои срещата относно хранителната сигурност. Това ще бъде едно заседание. Това не е заседание на ФАО, това е заседание на всички, на различни агенции от Обединените нации, ПАМФИДА и, както казах, много партньори от различните сектори свързани с тази дейност. В е, отговор на е, смятам, че самите е много важна възможност. Това е за първ път всичките партньори от е, Латинска Америка, Африка, Азия и Европа ще бъдат под същия покрив на същия митинг, за да обсъждат важни, за важни неща то ще бъде много добре, ако ние е, тръгнем, е, отидем на това заседание с е, едно общо становище, което да е прието от всички, пар... от всички депутати, без значение цвета и политическата окраска, с идеята, че ние всички трябва да се борим, за да изкореним глада в света. Трябва да подчертая, че господин Кастро е председател на парламентарния алианс, също глада тук в парламента. Това не е това е едно сдружение, алианс, който включва хора, парламентаристи от всякакви цветове, от всякакви комитети. И приветствам това, че ще поканя също и други да участват на този алианс. Това е много важно, за да се създаде този интерес за борбата срещу глада. По отношение на въпросите на господин Буда, Господин Буда говори за а, някои недостатъци, за липсата на работа. Това е вярно в някои сектори, в някои региони на Европа. Най-вече младите хора са без работа. И по тази причина ние говорим и за кръговата миграция или за временната миграция. хората емигрират, отиват в други страни, търсейки работа, след това се връщат обратно. Имаше въпроси и от други делегации във връзка с това как могат да се подкрепят мигрантите и в Европа, и в съседните на Европейския съюз държави. Ние водим разговори с правителствата, най-вече по отношение на подкрепата, която може да се окаже на сирийските беженци. И постигаме е, в някои е, случаи чудесни резултати. Има е, да кажем, в Турция голям брой сирийски беженци, които намират работа на пазара, които са включени в различни форми на обучение и специално в сферата на селското стопанство те получават поминък, докато са там. Има и други страни, в които наблюдаваме такива положителни явления, хората ще останат там на, на място в тези страни или в съседните на Сирия, защото просто не могат да се завърнат още по родните си места, докато трае конфликтът. Ние по този начин, давайки им обучение и възможност да се прехранват, им откриваме пътя към една професионална реализация и в момента, в който те се върнат по родните си места, ще могат да продължат тази дейност, с която са започнали. Госпожа Шраер, струва ми се, постави въпроси, свързани конкретно с миграцията, с обежището. Да, е, аз вече дадох пример с Турция. Е, много важно е да осъзнаем, че трябва Трябва да създадем е, възможности за развитие на е, хората, които вече са тук в Европа е, или е, на онези, които е, все още са породните си места, да кажем в Африка, а също и в Азия. Е, създаваме така наречената е, е е, инициатива Синя надежда, за да, а, е, която е свързана с рибарството, но също и в селското стопанство има такива проекти. Във връзка с други въпроси, които бяха създадени, естествено свързани с климата и с конфликта и дали имаме някакво представа за конкретното е, разпределяне на тези причини, тяхното въздействие в да кажем, ако при конфликта можем да посочим 1%, около 37%, при климатичните проблеми ни този процент е 17%. Много бавно обаче спада този процент. Да кажем, в Сомалия има много климатична миграция. А селско стопанството селското стопанство е много уязвимо, много податливо именно на климатични промени. И е, промените в е, климата е, водят до екстремална суша в Сахара, Западна Сахара, а и на други места в Африка, както и в Южна Америка. И е, в случаите, в които има е, дъждове, те са пък е, също екстремални. Имаме много силни дъждове, бури, наводнения. Знаем за всички тези катастрофи, свързани с промените в климата. Коректните, лоялните търговски практики, субсидиите, селско стопанство, обща селскостопанска политика трябва да, да намерим един разумен микс между агроекономика, агротехника и технологии. Ние смята и агроекологията. Е, ние смятаме, че именно агроекологията би могла да допринесе много за напредък е, в желаната посока и е, също времено не бива да забравяме и биотехнологиите, биологичното земеделие. Това са неща, които можем да предоставим и да помогнем с тях на страните, източник на най-много мигранти. Модернизацията на а, общата сълскостопанска политика ОСП. Това е всъщност, а, така да се каже, основният въпрос, а, в, поради който водим тази дискусия тук. Е устойчивост на селското стопанство, екологична стабилност. А, намаляване на въз... вредното въздействие на климатичните промени. Всичко това естествено е, е свързано с реформата на общата сълско-стопанска политика и ние бихме искали при всички положения да има един, едно по-силно изразено международно дим, измерение, тъй като всичко на този свят е взаимосвързано и това се отнася и до страните е, в света. ОСП е, би трябвало да е, обръща повече внимание и на страните, които са в преход, естествено на съседните страни и Африка има инициатива започната от е, комисията за насърчаване на частната инициатива е, по отношение на селскостопанските хранителни продукти, по отношение на е, селското стопанство, рибарството и как точно може по един екологичен и устойчив начин да се подкрепят определени сектори, в които частната инициатива е много желана. Мисля, че и европейският частен сектор би могъл да прояви повече активност в това отношение и да бъде насърчен, за да участва в по-голяма степен в различни проекти в Африка. Споменахме китайското правителство, което в по-голямата част от своите е, действия разчита е, най-вече на е, така, една държавно насочена политика и държавни субсидии, докато, но също и на участие на предприятията на економиката. Тук става дума за повече насърчаване на частния сектор в Европа, който да се ангажира в по-голяма степен с развитието на селското стопанство и рибарството в Африка. Струва ми се, че се опитах да отговаря и на други въпроси, които бяха зададени до по време на дискусията. Госпожа Магинес говори за заболявания по растенията, по животните, за екологични действия. Естествено, ние се опитваме да предпазим от прекомерна употреба на, растите вредители на средства за растителна защита, но същевременно да търсим именно разумния микс. Някои от е, е, хората в Африка се страхуват от инвестиране в е, селското стопанство. Може би основните усилия всъщност в рамките на агробизнеса е, трябва да бъдат насочени към това да се помогне на хората, за да могат те да останат по родните си места и да се изхранват. Естествено, трябва и не само да се насърчава на думи, трябва да се помага и на практика, така че тези хора да бъдат привлечени към работа в секторите, за които говорим. И да не се плашат. 25% е процента на хората с връхтегло, в Европа. Имаше конкретен въпрос за това. Загуба на храна 1,3 е, е, милиарда е, като стойностно изражение е, е унищожаването или загубата на хранителни продукти. Въпросът беше свързан естествено с това да произвеждаме ли повече, за да храним хората или да е, помагаме по друг начин. Да, е, има и разхищение на храни, естествено. Предприемат се много-много усилия за да се ограничи е, разхищението, да се произвежда, е, но не само да се произвежда за, в количествени е, мащаби, а да се произвежда съзнателно, екологично, устойчиво и така нататък. Схемите вече се променят Хората не разчитат е, единствено на е, такива култури, е, които в миналото бяха по-популярни, да кажем, зърнени култури и други. Те в момента залагат повече на плодове, зеленчуци, тъй като и отношението към здравословното хранене е променено. Надяваме се, че по този начин именно ще овладеем е, свръхтеглото като е, бич за европейското население, което иначе ще продължи да расте до 40-50. Благодаря за отговорите, които предадохте и за информацията, която набавихте. Е, скъпи колеги, през месец октомври ще продължим да говорим за всичко това. А освен това и господин Декастро го подчерта. Инициативата, която той развива в края на месец октомври, ще се състои с заседанието на парламентаристите в Мадрид с представители от нашата комисия и от Комисията за развитието. А освен това, това е и тема, по която без съмнение ще се говори и в средствата за масова информация. Мисля, че сега е момента да се привлече вниманието на обществеността върху значимостта на този проблем. Има много хора по света, които страдат от недохранване. Има много раз... големи разхищения на храни. Говори се за увеличаване на производството на хранителни стоки, за промяна на хранителния режим. Така че това е една тема, която е изключително сложна е, много всеобхватна. И това е една от основните теми, които ни интересува за следващите седмици. Благодаря, господа. И разбира се, нашите контакти. Ще продължим да поддържаме контакти, тъй като целта ни е една и съща. Имаме същите виждания по всички тези въпроси. И още веднъж благодаря на всички. Благодаря на депутатите, които взеха думата в този дебат. Искате ли да добавите още нещо? Моля. Да, само за 30 секунди, за да изкажа благодарност на всички за много плодотворната дискусия. Да благодаря изрично на Европейския парламент за цялата подкрепа на ФАО за това, че работите за по-устойчиво земеделие, по-екологично земеделие, за това, че обръщате внимание на конкретни въпроси, като състояние на почвите, състояние на водите. Е, постигнахме, постигнахме много през последните 10 години. Не бива да губим инерция. Така че тези предизвикателства могат да се окажат за нас и шанс да постигнем повече за нашите цели до 2030 година. Благодаря на всички за присъствието и въпросите. Да, това е много важна цел. И хубаво, че имахме възможност да говорим за това. Сега ще изслушаме представители от Генерална дирекция Санте които ще се присъединят към нас тук на трибуната. И ще говорим с тях за един проблем, който е много специфичен. Става дума за африканската чума по свинете. Że niespodziewanie szybko хроба дотарва до Белгии и в остатък. Това заболяване вече стигна и до Белгия и то много бързо и през последните седмици видяхме, че земеделския свят реагира. Много прасета трябваше да бъдат е, унищожени, именно защото е, някои ферми бяха заразени с е, тази болест. Това е болест, която е вирусът е, носителя е вирус, който касае всъщност свинете, глиганите. И днес епидемията засяга 9 държави, Естония, Латвия и така нататък. 9 страни. Комисията финансира 50% от разходите за ветеринарните грижи и за биосигурността. Това касае мерки, които се провеждат в Белгия. И комисията каза, че е готова да помогне на всички държави членки, които имат нужда от помощ и решения, за да се борят срещу това заболяване. Ще дам думата сега на представителя на генерал дирекция Санте, господин Бернар Ван Коден, който виждаме често между нас. Той вече е, поставя този въпрос е, пред нас. И ще работите пряко с решаването на епидемията в е, източна и западна Европа. Благодаря. Yes, Благодаря, господин председател ще се опитам да направя преглед на последното, което сме извършили. Не помня кога за последен път се виждахме през последната година, така че ще използвам повода, за да ви информирам за нашата дейност. И първо, да какво е настоящото положение и всички инициативи, които е предприела комисията през годините. Да не забравяме, че започнахме преди 4 години с, с първата епидемия по африканска чума по свинете в Балтийските държави. Първо, едно, един кратък видеоматериал, който о, показва нещата. Както виждате, първите случаи са в Грузия, следва Руската федерация. Виждате как буквално плъзва заболяването. Пострадала е Руската федерация, след това е, започват да се явяват случаи в Балтийските републики, Полша. Обърнете внимание на зелените компоненти, после ще ви обясня. И ето развитието до сега е, където, когато имаме наистина сериозни случаи в източна Румъния, особено през лятото, и виждате какво е положението в Русия, източна Русия, стигайки до китайската граница. Тук на тази карта не се вижда, но от месец и половина има стотици случаи на заболявания в а, Китай защо имаме толкова голяма наситена картина в Европа? Защото имаме задължително следене на популацията и състоянието на дивите свине. Е, така че е, дава се, докладва се всеки случай на намерено е, умряло прасе. Не смятайте, че в Европа положението е по-лошо, отколкото в другите страни знаем откъде тръгват нещата, затова направихме една регионализация на Европа. Ето как, какво се сега. Зеленото са дивите свине, жълтите точки са домашните прасета. Виждате, така минава една вълна през Балтийските републики и след това имаме епидемии в жълто и в Белгия с над 50 диви прасета в много малък регион са е установено, че са заразени. И Белгийското правителство се съобрази с нашите съвети, съветите на международни експерти за ограничаване и локализиране на мястото на епидемията. Сходна стратегия бе приложена и в Чешката република. Там също имаше заболяване на дивите прасета и бе приложена същата стратегия те успяха да овладеят е, положението. Вече 6 месеца няма случай на заболяване. И така, Северна Полша, Балтийските републики, Украина, е, Унгария и Румъния, този триъгълник също така в сърцето на Унгария има един регион, където също има заболели диви и свине и в източна Румъния с над хиляда е, е, земеделски стопанства и една ферма в България, както виждате. Това е положението. Връщам се на ситуацията в Белгия. Картата не е от тази сутрин, а от миналата седмица. Прекрасно можете да видите червените точки където са открити а, е, умрели диви прасета. Те са из, изтеглени от горите, за да не допускам разпространението на им а, вируса, който е много а, вирулентен, издържа до 6 месеца в труповете на умрелите животни така че е необходимо те незабавно да бъдат отстранявани, т.е. всяко умряло животно, което виждаме. Виждате зоната 4000 хектара, те са под карантина, а червените точки и показват къде се намират заболелите или умрели животни. България на едно място – е, е, това са отделни случаи. Тук не говорим за бавно разпространение на, е, животните, просто това е човешки фактор, което означава, че вируса е превнесен и бълга, казах, вируса е много вирулентен и българските а, власти взеха спешни мерки за овладяване на положението. Ето положението в Румъния, също е положението в Украина. Поради странното положение в източна Румъния, където има много стопанства, където трудно могат да се проследят движенията на хората. Значи в зелено фермите, в жълто дивите прасета. Много животни са заболели. Над половин милион прасета са били омъртвени в Румъния, за да се преустанови положението, разпространението. Виждате и какво е положението на границата между Румъния и Унгария. Там горите са много гъсти и е наистина трудно, и е наистина трудно да бъдат отстранени починалите, умрелите животни. Ето как стоят нещата през тази година броя на, на, намерените умрели диви прасета до сега. Какво сме направили до сега? Процеса не е приключил. Работим от 2014 година по този начин, когато в Европейския съюз бяха регистрирани първите случаи на заболявания недалече от белоруската граница. Изпращаме експерти, експерти подчертавам, не, не хора от комисия, не служители на комисията, истински експерти. Нали? Разбирате ме какво искам да кажа. Изпратихме експерти в Белгия в началото на месеца и те това са хора, които познават поведението на дивите свине, е, е защото е изключително важно, за да можем да помогнем на белгийските власти да разберат за какво става дума. Това са наистина е, международно е признати експерти, които да, да консултират Белгийското правителство по начина по който се работи в Чешката република, но и във всички други европейски страни. Вдясно виждате как се придвижват специалистите в делтата на Дунав. Положението е наистина много трудно. Те работят денонощно в Белгия те отидоха на място само часове след първата информация. Какво правят нашите инспектори? Те нееднократно са посещавали границата между Европейската, е, Европейския съюз и трети страни, за да привлекат вниманието към този проблем, защото е изключително важно да не се допуска внос на от частни лица, включително на месота, ако щете и на сандвичи, за да не се разпространи заболяването. Направено бе много в подготовка. Знаехме, че предстои знаем как се разпространява заболяването. Горда скоростта е километър на месец а, така че бяха проведени множество мисии за подготовка и контрол. Имаме и инициатива, която представлява платформа от ФАО и ОИЕ за преодоляване на пренасени трансгранично заболявания по животните. Резултатът е, че от всички европейски засегнати страни, подчертаваме европейски, не държави и членки, обменят информация, обменят най-добри практики. Последната среща бе във Варшава където се говори за управление популацията на диви прасета. Проведени бяха и официални срещи. Ето, тук сме във Варшава, като се спряхме основно на управление на лова и преодоляване на е, защото преодоляването на африканската чума по свинете е не, немислимо без помощта на ловците. За тях е важно да бъдат запознати с добрите практики, как да действат в заразени райони, ново заразени райони и незаразени райони. Това е важен момент в борбата на, с африканската чума по свинете е, е, включително и за управление на а, чистите, да ги нарека, райони, казах, а, е, с километър месечно се развива болестта. Това е естественото темпо на придвижване на дивите свине. Така че трябва да намалим плътността на тази популация в различните части на Европа което за да намалим вероятността от по-нататъчно развитие на болестта. И така, какво да правим с труповете и какво могат ловците да направят за собствената си сигурност по време на лов. Защото особено в балтийските страни знаем, че не прилагат при лов добри практики на безопасност, което допринася за разпространението на болестта. Поканихме в комисията и министри от засегнатите страни. Имаше няколко срещи на министерско ниво и една среща в Брюксел в началото на септември. Нашата стратегия, възоснова на нашия опит и опита на експертите, създаваме стратегия, която се проверява от експертите и която ние показваме какво се прави по магистралите, по общо европе, паневропейските магистрали и други мерки. И така, къде сме ние в регионализацията, какво прави комисията, как работим с държавите членки. Създадохме региони в Европейския съюз, три зона червена зона с стриктен контрол, тъй като има случаи на заболяване в стопанствата и в, на, в природата, розово само дивеч и трета зона, където има известни опасности и ограничения. Останалата част не е заразена. Целта е да подпомогнем единния пазар и да му дадем възможност да продължи да работи. Както виждате, основно Балтийските републики, е, Румъния, отчасти Унгария, отчасти Чешката република – Очакваме вдигане на карантирата много скоро имаме малки територии в България и Южна Белгия и Сардиния, където болестта съществува от вече 50 години, но това е различен вид африканска чума по свинете. Основното е, че тази регионализация се актуализира всеки при всяка промяна в ситуацията и е винаги актуална, за да могат, може да се осъществяват търговия. Имаме и наблюдение от ЕФС, агенцията ЕФС, с тях работим непрекъснато. Комисията започна да отправя въпроси към ЕФС много преди да възникнат първите случаи. Така че за първи път получихме становище от тях преди 8 години и сега очакваме в края на годината поредното становище на ЕФСА. То се оказа много полезно очакваме през едните седмици или месеци да получим актуална информация и до каква степен можем да намалим популацията на диви прасета, за да предотвратим разболя... за разпространението на болестта. Не можем да преодолеем напълно болестта, но мислим за ограждения и ЕФСА е, ни убеди, че големите ограждения не вършат особена работа в това отношение. Търсят се други мерки. Ето и финансовата подкрепа, както каза и господин председателят подпомогнахме пострадалите държави членки в подготовка, мерки за подготовка в Украина и Молдова и също а кампании за заостряне на общественото внимание не са в засегнатите, но и в незасегнатите държави членки настояща инициатива е, актуализираме регионализацията, така че да постигнем ефективен резултат. Е, следим внимателно движението на дивите прасета в Европа. Е, имаше определени дерогации за поддържане на ограничени популации, но това, е, тази дерогация бе премахната. От две години вече имаме сериозно финансиране на разработването на вакцини. Единствена, това е единствения начин за пълно премахване на заболяването когато тези вакцини бъдат разработени и широко прилагани, защото, а това означава дълго време. Докато се разработят и прилагат в горските райони тези вакцини, наистина ще мине време. За кампанията ще кажа, че ние подпомагаме в общо европейски мащаб страни, не само държави членки. Опитваме се да проведем множество съвместни дейности с ловците и е, фермерите, защото, както казах, без е, ловците няма да успеем, а пък и дребните фермери също трябва да повишат мерките за биобезопасност. И е, друг важен фактор за разпространението в България, Белгия, Чешката република и така нататък. Ние се опитваме да повишим общественото внимание, за да знаят да не разпространяват неволно заболяването. И биосигурността трябва да се при, прилага успешно. Следващите стъпки на съвета по земеделие и а, рибарство на 15 септември министрите ще обсъдят въпроса. Ще поддържаме сътрудничество с екологичните ор- организации. Ще има министерска конференция по този въпрос на 19 декември и казах за ловците, предвиждаме в началото години съвместна, съвместно мероприятие с Европейската федерация на, лов, ловци, ловците. С това приключвам информация на нашия сайт. Надявам се, че не говорих прекалено дълго. Благодаря, господин председател. И сега нека да чуем депутатите. Да започнем с един представител на Белгия. Том, вие да имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, е, господин директор. Е, хубаво е, че сте тук, е, за да ни информирате. Знаем, че е много сериозна ситуацията в Белгия. Опитваме се да овладеем ситуацията, но проблемите са не само при нас, а засягат целия Европейски съюз ще задам въпроси във връзка с Белгия. Човешкият фактор. Ние виждаме, че разпространението на заболяването може да става много бързо чрез, така да се каже, пътуващи шофьори, които се хранят, изхвърлят храна и така нататък, а също и ловците допринасят за разпространението. Знае ли в крайна сметка, защо заболяването толкова бързо стигна до Белгия, при положение, че вече са взимани мерки преди това. Освен това, комисията работи изключително добре с компетентните органи в моята страна, в Белгия, и мисля, че това е също много важно при овладяване на заболяването, но естествено това се отнася и за земеделските стопани. И те са заинтересовани. Но какво става с работещите в другите сектори? Споменахме вече, да кажем, транспорта. Имаме шофьори в международен транспорт, които очевидно не се съобразяват с правилата и разпространяват заболяването. Е, свързахме се естествено и с чешките органи е, с надеждата, че там ще се осъществява по-строг е, граничен контрол. Може ли комисията да въздейства по този начин, за да постигнем действително по-добър и по-бърз ефект? Благодаря предварително. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за презентацията, която представите. Господин Хойтема говори. Да, Белгия всъщност бе, така да се каже, последния регион, който бе засегнат от заболяването, но много сериозно. Моят белгийски колега, господин Френкеларе, говори вече за ситуацията в Белгия и за за това, че е, очевидно човешкият фактор е, е решаващ, е, когато обсъждаме причините. Как можем да спрем това разпространение? Смятате ли, че всички държави членки са добре подготвени, добре обучени и добре оборудвани, за да могат е, е, да предприемат е, необходимите бързи мерки, така че да се овладе разпространението и сред дивите свине, и сред домашните свине? Е, много важен проблем, естествено и другите сектори, както каза моят колега преди мен. Африкai sertéspest is egy egész Európát érintő Да, благодаря. Африканската чума по свинете е предизвикателство за цяла Европа. Междувременно 10 държави членки са засегнати. Трябва да подчертая, че в Унгария са засегнати най-вече дивите свине. Ние проведохме много драстични мерки за съхраняване на поголовията на домашни свине, но в околните на Унгария страни са засегнати и домашните, и е, дивите е, животни. Естествено, е, много важно е, е компетентните органи да отделят средствата, да работят изключително важно и също времено да се погрижат и за бюджетните средства, които са необходими, тъй като борбата срещу съвляването струва също пари ние в това отношение направихме необходимото с помощта на колеги. Успяхме да издействаме съответната субсидия в бюджета. И мисля, че това трябва да бъде така да се каже, водещата ни мисъл, която обсъждаме бюджета и на Европейския съюз. Китай, Тайван, е, би трябвало е, да възприемат, е, така да се каже, международния принцип за регионализация и да не налагат забрана на внос на живи животни и на месо от тях на всички страни, а само да се спазват принципа на регионализацията. Следващият оратор, господин Беда. Благодаря на господин директора за това, че е тук. Ние видяхме, че Румъния е в тази изключително червена зона през 2014 година. Ние вече сигнализирахме за това, че в източните райони на нашата страна има повишена опасност, но не помня вече кой точно от комисията тогава ми каза, че се оказва достатъчно помощ на държавите членки, за, така че няма опасност. Да, добре, вие може би помагате по друг начин, но не помагате за извършването на истински контрол, който може да възпре разпространението. Защо? Какво направихте в крайна сметка, за да сте сигурни, че популациите на диви свине са под контрол? В Румъния много повече хора, отколкото средния процент на населението в другите държави членки е, е заето в селското стопанство и в е, животновътството. Африканската чума по свинете се нарича ебола в е, животновътството и е, това вече показва колко опасен е вируса и и действително, белгийския колега е абсолютно прав, като задава въпроса как така изведнъж скочи до нас в Белгия тази зараза вие е, осъзнавате е, риска, но имайте предвид, че на място вирусът може, той е толкова устойчив, че може да се съхранява много дълго и може след това да бъде прехвърлен е, и е, в друга среда, включително и във вода, е, водна среда и да обхване и други видове и породи. Не само е, свинете, диви и домашни. Да, свършвам. Много от земеделските стопани се питат какво става в източна Европа в България, в Румъния, в Унгария има проблеми и е, много хора се питат какво става в тези страни, но аз мисля, че ние би трябвало да е, обърнем внимание най-вече на помощта е, върху по отношение на контрола. Няма да повтарям това, което моите колеги вече казаха, но вие, господин директор, говорихте за економическите, е, така да се каже, действия. Ние е, нееднократно сме страдали от различни зарази. Ние е, в Нидерландия за момента още не сме засегнати, но имаме проблеми с други подобни заболявания. Как е, в крайна сметка е, е, се пренася тази зараза за, в продължение на и така по цяла Европа, при положение, че не се осъществява истински контрол на някои граници. И освен това, вакцинацията, да. Години вече говорим за това, че трябва да се инвестира повече в вакцинирането. Ще задам и още един въпрос. В Нидерландия наблюдавахме още преди години и засилихме контрола и наблюдението в онези райони, които са ловни райони за диви прасета много важно е истинно там да се осъществи едно сериозно наблюдение и контрол. Госпожа Милер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на комисията за презентацията. Аз още преди е, една година зададох въпроса какви са конкретните мерки и настоявах за повече активност. Междувременно, струва ми се, нещата започнаха да работят много по-добре. Това се признава и от замеделските стопани. И, е, между другото, сенсибилизирахме вече и ловците в това отношение. На е, местата за почивка е, по магистралите е, се обръща особено внимание и се контролират много сериозно всички пътуващи, не само е, шофьорите е, от международния транспорт. Но е, трябва да ви кажа, че тревогата е много голяма не само при засегнатите от заразата е, страни, но и при останалите, които все още не са засегнати и трябва да инвестират в профилактика най-вече нези, при които са открити огнища на африканска чума по свинете и е, сигнализираха за много високи е, бройки заразени е, свине. Е, вече се набелязва едно намаляване на риска. В Бавария миналата година убихме 40 хиляди диви прасета, за да се предпазим от заболяването. Струва ми се, че трябва при всички положения да има много интензивно сътрудничество с страните, с които граничи Европейския съюз. Русия също но тъй като ние нямаме вакцина, ми се струва, че няма да можем да овладеем сами заболяването без помощта на Русия. Благодаря, господин председател. Изказването на председателя на комисията е много важно. И аз искам да ви кажа, че това, което ме безпокои, е това, че имаме информация, че от 2010 година ситуацията се анализира, проучва и установяваме, че има всъщност увеличаване на броя на засегнатите региони, както и в Белгия. Как е възможно, след като от години се работи по този въпрос, как африканската чума се разпространява, как не успяваме да я ограничим, задържим, дали мерките не вземат необходимите подходящи целесообразни мерки. Какво е положението? Защо се разпространява тази болест в някои страни? Аз идвам от Испания, където има много прасета, И това положение има своите последствия и какви са мерките, които трябва да бъдат взети, които не са взети, включително от страни, които все още, слава Богу, не са заразени от, от африканската чума. Господин Дантен. Благодаря, господин директор. Мисля, че преди две години вие ни запознахте с рисковете, които съставлява дивата фауна за общественото здраве и за земеделието. За съжаление, две години след това, освен да има птичи грип, сега пък се появи и африканската чума по свинете, от която се страхуват от всичките свинегледачи в Европа. Най-напред говорихте за вакцината, която не е готова. Има ли изгледи да стане? Съществуват ли съществуват ли на надежди, нещо прави ли се или пък решението с вакцинирането, се остава един такъв мъгляв сън. И второ, вие говорихте за ролята, която трябва да играят ловците за регулиране на населението от григани. Тази популация, която е много обилна навсякъде в Европа. Дали има истинско сътрудничество с ловците? имаме европейски инстанции, които представляват е, ловците, или пък ще трябва да ние да окажем някакъв натиск върху тези инстанции? Пан посел Кужук. Дякую bardzo. Я также дякую за тази bardzo rzetelną презентация. Благодаря за тази презентация. Беше прозрачна и дава добро виждане за проблема. Проблема се задълбочава, десетина страни вече са засегнати, по-специално страни, които са далеч от първите огнища, както Белгия, например. Искам да привлека вашето внимание, че помощта от Европейския съюз за засегнатите за страни, според мен не е на равнището това са 60 милиона евро за 4 години, това не е на практика нищо. и държавите членки може би ще имат нужда от повече. Всъщност, искат ли повече? Това е първият въпрос. Второто, що се отнася до моята страна Полша, е, за 4 години бяха направени някакви стъпки напред. Вярно е, че е, и успехът е добър, заболяването е спряно, но се вземат, бяха взети радикални мерки, по-специално, що се отнася до глиганите трябваше просто да се смени подхода. Сега е, плащаме на хора за всеки убит глиган и това е, е съставляне малко пари. Дори се възстановяват парите за амунициите, за патроните, които са използвани за убиване на тези глигани. Тук става дума да се насърчават хората да участват в това усилие, за ограничаване на популацията галигани. Дали помощ от Европейската комисия се предвижда за този вид мерки? И накрая вакцините. Имам чувство, че това нещо, което не може да се предвиди в краткосрочен и средносрочен е, срок. Вие казвате, че може би скоро ще има такава вакцина. Добре, как стои въпрос с това? Може ли да ни кажете кога може да очакваме най-после да имаме такава вакцина? Благодаря. Госпожа Сандра. Си, gracias. Благодаря. Аз също имам три въпроса. Първо, какъв контрол се извършва върху глиганите в държавите, които все още са, не страдат от това, това, това заболяване? Какви мерки се вземат, за да не се разширяват тази болест, да не се разпространява. И третия въпрос анализират се ли се други заболявания при лиганите, като туберкулозата, например, за да се избегне да се избегне заразяване на, на говедата в страната. Thank you very much. I can see it's no translation. Благодаря. Виждам, че не мога да ползвам превод за датски, затова ще говоря английска. Първо искам да попитам какви договорености постиг, сте постигнали е, а също и защото чувам, че много дискусии за огражденията, като в е, Дания, е, като да речем, ние имаме 5 милиона и 600 хиляди население и произвеждаме огромно количество, имаме, отглеждаме много свини. Налага се да поставим ограда с Германия, 75 км, но комисията заяви, че това не е възможно възможно. Ние трябва да защитим нашите фермери. Какво правите за проверка на а, камионите, доколко почистени идват от Полша и други заразени страни? те разнасят така да се каже заболяване из Европа. Какво прави комисията за да предврати това? И как се договаряте с ловците? Могат ли да ходят на лов в определени райони? те преминават ли с непочистени дрехи, и обувки в други райони. Мисля, че комисията трябва да постъпи по-сериозно и при постигане на споразумение. Затова кажете какво се прави по въпроса. Също така отново искам да спомена кога смятате, че ще имаме вакцини? Хубаво е да имаме някакви срокове, а не само да си говорим колко ще е хубаво, като стане това. Е, имам молба към вас, е, колеги господин директорът ще пътува малко по-късно. Моля ви, кратко поставяйте въпросите си, за да имаме време защото трябва да гони самолета. Господин Хойслик, половин минута, моля ви. Да, въпросът за огражденията възникна въпроса. Е, комисията ще забрани ли това? Има много е, причини да изграждаме ограждения в Европа, но да използваме е, свинете като повод, е, то едва ли е хубаво. Е, стана дума за ролята на лова. Каква е стратегията ви? да не бъдат преследвани и да не се ловуват, за да не се разпространят или какво? Господин Марти, госпожа Мартинес, по въпроса за производство на свинско месо, доколко е важно това за разпространението на болестта и има ли регистрация на съответните производители. Господин Ропех, половин минута. Благодаря, господин председател. Този въпрос много ме вълнува, защото идвам от регион, който беше един от първите, които региони пострадаха. Повече от 24 000 прасета се бяха зарити и не можахме да разберем откъде дойде този проблем. Една ферма, втора, трета и не знаем и до този момент откъде идва проблема, каква е причината. И понеже не знаеме причините, как може да се борим срещу този проблем? Това е първият ми въпрос. Втория, какви мерки ще трябва да вземем, за да ограничим пристигането на заразени глигани от Русия и от Белорусия към Европейския съюз. Опитваме се да решаваме проблема, но ако тези животни пак идват у нас, просто няма смисъл. Ваш е. Благодаря. Позволете първо да се спра на конкретни въпроси, които бяха поставени от няколко евродепутати за финансовите ресурси. И така, в нашата област, в нашия ресор, ресора на еврокомисар Андро Кайтис, е, имаме е, е, компенсация за заболели животни, за унищожени животни в фермите. Това е основният дял от финансовите ресурси, които предоставяме на държавите членки. 50% от компенсациите в ветеринарните програми ние е, стигнахме до решение кой може да кандидатства за съфинансиране също 50%, понякога и 70%. Каза го в изказването си. Един от основните въпроси е събиране на умрели диви прасета в горите. Това е начина да отстраним инфекцията и всички засегнати държави членки прилагат програми, които дават възнаграждение за хората, които са намерили диви, умрели диви прасета в горите, което е отрешаващо значение. Подпомагаме финансово също за кампании за привличане на общественото внимание. Държавите членки са длъжни да проведат такива кампании. А също така и да се трябва хората, пътуващи за Европейския съюз от Източна Европа, подчертавам географското понятие Източна Европа, трябва да са наясно по този въпрос. Така подпомагаме. Помагаме също така е, с е, е, изследователска програма. 40 милиона сме вложили в е, изследователската дейност за разработване на вакцини. И тук искам ясно да кажа, че в близко бъдеще не се предвижда да се стигне до вакцини. Отдавна се работи по въпроса, защото, както казах, в Сърдиния проблема стои отдавна, но е много трудно да се разработи вакцина. До момента не е открита ефективна вакцина. Дори в 10, след 10-20 години да имаме вакцина – първата практически приложима вакцина ще се появи тогава. А в момента нямаме вакцина, която да предоставим на дивите прасета, както постъпихме с беса. така че тогава работехме по друг начин. Хващат се животните, вакцинират се, пускат се. Така че за вакцина против заболяването по дивите прасета за следващите 30 години не се чертае. Това не е болест, която ще можем да изкореним напълно, защото ЕФСА не можа да предложи цифри за диви прасета, които да са толкова ниски като бройка, че да е, преустановим е, разпространяване на заболяването. Това не е възможно, както не можем при птичия грип да унищожим всички животни, так, всички птици. Така че 20-30 години в бъдеще ще продължаваме да съжителстваме, така да се каже, от а, а, африканската чума по свинете. Както казах, в момента имаме случаи в Китай. Сега за огражденията дълги огради няма да помогнат съществено за предотвратяване на разпространението. Диви прасета могат да прескачат, да подкопават, така че е, има магистрали и така нататък. Няма да помогнат огражденията, дългите малки ограждения, както в Чешката република и може би както ще стане в Белгия, по-скоро могат да помогнат. Що се отнася до подготовката, подготвеността, всичките държави членки участват активно от 4 години в превентивните акции. Имаме механизми, които ние подпомагаме редовно, провеждаме международни срещи и семинари за споделяне на опит между страните, които са засегнати и страните, които не са все още засегнати. Как се разпространява болестта? Вече казах, ако прилагаме всички мерки, препоръчани от експертите, разпространението е километър до два месечно. Тръгне ли по-бързо разпространението, е, на лице е човешки фактор, не поради придвижването на дивите животни, а в резултат на механизми, които подпомагат раз, разпространението, както стана в, Бел, в а, Балтийските републики. По пример, примера за България, Белгия, Унгария и а, Чешката република, където има така да се каже прескачане на болестта. Това не са дивите прасета, това е човешки фактор. По някакъв начин вирусът се е появил, е стигнал там в, от човешка намеса било с заразено месо, дрехи, обувки, пътища много. Епидемиологията на заболяванията може да даде обясни, обяснение. За, за това е, и попитахме белгийските колеги. Те в момента, мисля, провеждат следствие, за да се разбере откъде болестта е пристигнала тук. Съмнявам се, че някога ще се уточни точно кога и как болестта е влязла в Белгия. Най-важно е да обърне внимание на ловците. Ако не открием своевременно болестта, разпространението е много по-бързо, защото обичайните ловни дейности ще продължат да раз, разпростран... да, да се разпространи заболяването. Спрели лова болните животни ще умрат там, където са. При заболяване животните умират до 3 до 5 дни. Ако не, не притесняваме, не тревожим, животните. Те ще умрат там, където са и няма да разнасят болестта. Това ще стане в Белгия. Но разбира се, много е важно отстраняването на труповете. Тук някой каза за гъстотата на популациите на диво прасе. Е, поне е, за сега се твърди, че популациите са нараснали в сравнение с миналото. Това е факт. Така че да установим точния брой на дивите прасета в даден район е много трудно. Ще дам само един пример. В прословутия е, лес в Чешката република е, се смята, че има 250 е, диви прасета а когато това беше официалната статистика, след това бяха намерени 650 трупа на умрели прасета. Както виждате, не е, е никак лесно. Е, е, ние можем само да преценявам нарастване или намаляване има в сравнение с предходни години, така че всички сме единушни, популацията нараства. Какво може да се каже за държавите членки и какво правим ние. Гарантираме те да получат компетентни съвети и това, което направихме с белгийците, когато се потвърди наличието на болестта, е, те получиха най-актуални консултации за контрол на заболяванията. Сега, за търговията, и тук ще погледнем отново картата, успешно регионализирахме е, тъй като чистите, така да се каже, райони си остават чисти и няма разпространение на болестта. Има трети страни, които признават нашата регионализация, като САЩ и други. Е, други не признават, както Русия, например и искаме с Русия да застанем пред Световната търговска организация е, е, където искаме да се признае нашия принцип на регионализация и негото приложение. Продължаваме да полагаме усилия, да убеждаваме трети страни е, за, в в ползите от регионализацията, за стратегията. Стратегията, която ви представяме и на уебсайта, постоянно се актуализира и с трите зона. Ново заразени е, територии, да ги нарека така, както в Белгия и там има стриктни правила като, например, спиране разпространението на болестта. Има правила за засегнатите региони, като Естония, Латвия, където болестта е на лице. Има много малки останали диви прасета е, има болни прасета, които ще умрат, но популацията не позволява премахване на болестта има региони, където няма заболяване и където трябва да намалим бро популацията. Но това става само с ловджиите те трябва, ловците трябва да разберат своята роля за поддържането на гората. От години поддържаме добро сътрудничество. Много е важно те да разберат защо трябва да ловуват по един, а не по друг начин, защото поначало ловците винаги се опитват да опазват женските животни, да избиват мъжките, за да се поддържа популацията. Сега точно това обясняваме на Европейската федерация на ловците. И тя в момента играе много важна роля и започва кампании с различните дружества, ловни дружества в държавите членки, ловни съюзи в държавите членки, за оформяне на стратегията на ловуване. Това стана и в Белгия. Нашите експерти обясниха пред широк кръг от ловци в въпросния регион как да ловуват и това подпомогна преустановяването на болестта. Тук мисля, че успяхме да е, изолираме сърцевината на региона, за да намалим риска от епидемии. Е, има диви свине, които са ловувани в различни държави членки. В три държави членки се направиха проверки но ще се повторя 99,5% от дивите прасета умират от болестта. Е, просто стигнали се до там за няколко седмици не остават никакви диви прасета в засегнатите райони. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Благодаря. Благодаря. Аз е, се страхувах, че сте забравил, че трябва да си хванете самолето. Господин Хайтема, съвсем накратко. Само един въпрос, господин Хайтема. 43 In my introduction I mentioned that 53, ако правилно разбрах, са дивите прасета. Така ли е? Да, малък регион, които са намерени умрели в този малък район, но в следващият, е, е, следващата година вече броят нараства. При всички положения става дума за ограничен район. Е, телата са разкрити, труповете са разкрити, но не и е, е, зоната е, е, така да се каже, блокирана и изолирана, няма да имате разпространение на огнището, ако се предприемат необходимите мерки. Ако Белгия е в състояние действително да потвърди, че става дума за едно такова изолиране с ограничен достъп, всичко ще бъде наред. Извинете, господин директор, аз не исках да взимам думата, но сега имам един въпрос. Как трябва да се представят нещата? Първо казвате, че не може да се ограничи популацията от глигани, след това казвате, че ще ги застреляме. Добре, как стоят нещата? Господин председател, Ние нямаме африканска чума по свинете в Нидерландия, но също времено нямаме и никакви опции, е, така да се каже, и никакви варианти, защото е възможно е, от Белгия дивите пресета да минат границата и да навлязат и при нас. Как да предпазим съответните земеделски стопани и регионите изобщо? In, in area where there is no wild boar, там, където няма диви прасета, да кажем това е обикновено са граничните райони между Белгия и Холандия, заразата не представлява голяма опасност. Ако става дума обаче за разпространяване на заразата от едно отделно земеделско стопанство, тогава ще трябва да се предприемат съответните мерки за изолиране в момента в който, да кажем, се е, окаже, че има опасност от прехвърляне на заразата при вас, вие би трябвало да е, можете в един изолиран район, е, в който няма така и така е, популации от диви прасета, да е, изкорените заразата. Ние ние нямаме чак толкова много. В Дания не, говорим за популациите диви прасета и все пак ги е, обихме всички, които живееха. Но независимо от това, се появява заразата отново. И комисията казва, е, че е, трябва да се предприемат съответните мерки, за да се предпазят регионите и съответните зони е, от заразата, така че те да бъдат напълно чисти. Всъщност, именно това е, така да се каже, горещата тема. Е, дивите прасета. Как е, точно се е, ликвидират труповете, как се е, е, изгарят, в какви, е, при какви условия, в какви инсталации. Екарисажите, може би, това също е много важен. Аз не казвам, че оградите или огражденията, защото и, нали, прозвуча и този опрек, са изключени или безполезнени, но ние не можем да разчитаме 100% на тях. Не е най-полезното средство за възпиране на разпространението. Можете да кажем, заграждайки определен парцел, малък парцел, да се предпазите от разпространение заразата? Като естествено в заградения участък, където сте открили огнище или заразено животно, да, трябва да изтребите всички животни. Но не можем да унищожим абсолютно всичко по този свят. В момента, в който се появи, да кажем, е, заразен материал, е, оттам нататък всичко е, много бързо се разпространява. Естествено, а как могат да се така да се каже, да се отстранят труповете на умрелите животни от една страна инсинерация, да, изгаряне, но при всички положения трябва да вземете абсолютно всички необходими мерки, така че да избегнете проникване на заразена тъкан в почвата или на мястото, където извършвате инсинерацията. Но капацитетът е проблем планът за спешни е, е, мерки очевидно е, в някои случаи липсва. В, ако си спомните, в Обединеното кралство имаше засегнати 8 милиона овце от силно разпространяваща се зараза и те не успяха да се справят поради липса на капацитет. Нека да се разберем, че ще се върнем на тази тема отново. Чухме е, много е, въпроси, чухме и е, много подробна информация. Е, от дълги години е, нашият е, приятел от комисията води тази битка с заразата. И а, така, за сега изоставяме все пак темата, макар че продължаваме да я следим много внимателно и преминаваме към новите правила на конкуренция за агрохранителната верига. в общата селско-стопанска политика след 2020 година. Тоест, Целта на това проучване е как могат да се променят правилата за конкуренция в рамките на новата ОСП и как виждаме ролята на земеделските стопани в рамките на тази нова среда. Конкурентна среда господин Делкастро е тук. Той се занимава и с проблемите, свързани с регламента Омнибус. Но мисля, че е най-добре направо, без много уводни думи, да дам думата на госпожа Катрин Делкант от факултета по право и политически науки в Нант, Франция и на господин Антонио Янарели, университета в Бари, Италия, които ще ни представят проучването. Имате на разположение 20 минути общо. И сега ще ви помоля като седнете и се станите отдавно да започнете. Както казах, е, имате 20 минути на разположение. Господин председател, дами и господа. Включи си. Микрофон. Основните е, въпроси в нашето проучване ще, бъда, ще ви представя по съвсем синтетичен начин. Предмет на нашето проучване е за да се даде едно ясно виждане за принципите, които управляват принципите за конкуренцията в областта на селското стопанство, а също така и да представя едно виждане за правната рамка не само на основата на положителното право, регламент Омнибус, но също и основата, т.е. Е, приматът на е, ОСП и да представи известен брой препоръки. Най-напред е необходимо да се припомни съвсем ясно, че правната рамка за приложение на правилата за конкуренция в областта на земеделието почива и това от 1958 година от договора в Рим – върху приемата на предимството на общата селско-стопанска политика. Член 42 предвижда тези правила за конкуренция да се прилагат за земеделието, за производството и комерциализирането на продуктите, само така както определено от съвета и парламента, като се държи сметка за целите на общата селско-стопанска политика политика и член 39. С други думи, спецификата на земеделието и социалната функция на общата ОСП трябва да бъдат взети под внимание за приложението на правилата в областта на конкуренцията. С други думи, Европейския правен ред позволява да се жертва конкуренцията с цел да се постигнат целите на ОСП. И пак с други думи, в областта на земеделието, приложението на правилата за конкуренцията трябва винаги да се извършва, като се дава предимство на изпълнението на целите на ОСП пред конкуренцията. С други думи, трябва да се прилагат правилата за конкуренция, като се държи сметка не за економическата ефективност на член 101 от договора, а като се държи сметка за целите на член 39. Проистича от това съвсем логично, че практическите решения и, и задачите на организации на производители и техните изложения, които се определят в, от общата селско политика, са задължително и извън приложеното поле на правото в областта на конкуренцията. Трябва да се уточни също, че това беше припомнено съвсем ясно, както от генералния адвокат Вал в своите заключения, а също и от съда на Европейския, на Европейския съюз от 17-та година, като се казва съвсем ясно, че задачите, законите задачи на организация на производители и техни асоциации съставляват истинска дерогация на правото на конкуренцията. Що се отнася до останалите споразумения и практики на производителите и техните асоциации, те са подчинени на член 101 от договора, правото на сдружение, освен в някои редки случаи, определени от правилата за приложение на ОСП и това от регламент 2662 до регламента 1308 от 2013 година. Тези регламенти всъщност потвърждават спецификата на предимството на, на, на производителите, защото всичките решения които касаят тези продукти, са подчинени на предложението на член 101, тъй като става въпрос за решения, които са необходими за изпълнението на целите на член 39, по-специално, що се отнася до организациите, съставени изключително от е, земеделски производители, както асоциациите, така и споразуменията между тези производители – са свързани с организация на производители. Производителите са изключени от предложението за член 101, освен ако и ако, освен ако това пречи на целите на ОСП. Тази разпоредица в а, през първите десетилетия на Европейската общност още от тогава постави, е, постави всъщност една граница за споразумението на производителите, които не могат да касаят е, цените в земеделието, защото цените са структурен компонент, бяха е, структурен елемент от ОСП. В рамките на това трябва да се каже, че приложението на, на тези правила определи някои ограничения на тълкуването и на приложението на, това рам, на тази рамка. И от този гледна точка предимството на правилата на ОСП, предимството пред правилата на конкуренция стана, беше ограничено в практиката и това нещо беше изяснено от комисията и от съда. По-специално тази рамка беше потвърдена в регламента 1308 и това е разликата, между което е, е установено в ОСП, е обяснено съвсем конкретно в е, член 206, който се занимава с поведенията на производителите като предлага всички запазва всички разпоредби на предишния договор. Тоест, те са компоненти на ОСП и не могат да бъдат от... оценявани на основата на правилата на конкуренцията. Тоест, се предлагат а, с предимство пред конкуренцията. В а, перспективата на общата политика да се влияе върху цените, бяха включени в регламент 1308 две изключения. Едно изключение, което касаеше а, млякото, това беше през 2011 година, включено в регламент и след това се беше разширено за членовете 168 и други за, за о, олиото, а, зърните а, храни и месото. беше всичко изчислено количествено за производството, както и в национален мащаб, така и в европейски мащаб. И обратно, в тези членове беше въведена оперативността на, това, на тази дерогация на основата на цяла поредица условия, които целяха всъщност е, критерия на ефикасност на пазара. И в известен смисъл ОСП прие всъщност се наложи на логиката на конкуренцията. Alors, quel est le cadre légal Добре, каква е правната рамка на приложението на правилата за конкуренция след приемането на регламента Омнибус? Именно по, по причина на преминаването на ами, земеделието, което е управлявано към земеделие на пазара, пазарно земеделие и също с Сдруженията на все по-чести сдружения на земеделски стопани трябва да се засили ролята и е, задачите на производителите, за да се, за си, да се потвърди мястото на земеделските стопани в е, е, хранително-вкусната верига. Трябва да се засили възможността за колективни действия и да се борим срещу неуделните търговски практики. Трябваше също такъв е случая с някои зеленчуци, да се даде повече правна сигурност на економическите оператори, като се говори за изключването и от приложението на правилата на конкуренцията за производството и комерциализацията в е, земеделската област. Регламент Омнибус има съдържа едно основно на основна промяна и в момента дава възможност за колективни договарения договаряния от страна на различните участници за всичките продукти и производството. И трябва да се подчертае, че тези колективни договаряния могат също да касаят и цените, което е значителна стъпка напред спрямо табуто за цените, което съществуваше от 1308 от много години. Ставаше, ставаше дума за промяна на а, правната рамка за правилата на конкуренцията, защото така се засилва не само предимството на ОСП, но също и предимството на ролята на Организация на производителите и техните сдружения в регулирането на а, земеделската и хранителна верига. Този текст съставлява една чувствителна стъпка напред в регулирането на ОСП към по-голяма ефикасност и ефективност на примотета на ОСП, за постигането на целите на ОСП и предимството на тези цели пред правилата на конкуренцията. Независимо от това, тази нова правна рамка на приложението на конкуренцията за в областта на заведението заслужава да бъде засилен и изяснено. Да бъде засилено и изяснено, за да може да се гарантира повече правна сигурност и повече ефикасност на тези текстове. Именно в тази перспектива ние изготвихме известен брой препоръки, и тези препоръки, разбира се, целят да гарантират целите на ОСП и регламент Омнибус отразява конфликтите, които се появяват между парламента и комисията по отношение отношението между ОСП и конкуренцията. И това е много значително, защото в предложението за реформа на ОСП от страна на комисията, темата за конкуренцията, за ролята на организация на производителите е напълно напълно лишено внимание, и изобщо забравено, не е в центъра на въпроса. В центъра на въпроса е всъщност проблематиката с симетрията между вътрешните участници. Остава дума за една проблематика – която влияе върху правните профили, а не економически профили. И това е именно структурната слабост на организация на производителите в тази хранителна верига. И тази структурна асиметрия всъщност е това е отговора на отношенията в бизнес между различните видове бизнес и е второстепенна спрямо основните въпроси, които касаят по-специално проблематиката, за която говорим. И най-вече тази проблематика, т.е. предложенията, които бяха направени, имат специфич, касаят 152 е, член в е, е, това беше извършено след реформите в Омнибус защото в известен смисъл става дума за това да се махнат някои недоразумения, които бяха включени. Струва ни се, че е необходимо да се елиминира позоваването на член 101, който в момента е в 152 относно преговорите между организации на производители, защото става за една вътрешна норма на ОСП и позоваването на член 101 е позвали, което е безмислено. Напротив, логиката като че обръща отношенията за предимството на ОСП пред конкуренцията. Предвид дейността на организациите, има предвид договарянето, става дума да се махне, да се премахне този това позоваване, което поставяне на също едно и също равнище организациите, за които прехвърлянето на, на, на, на собствеността върху продукти и организации, които действително из, а, се занимават с оферти, изпълняват а, конкретна роля, кои, които работят най-вече в а, колективите договаряния. Тоест, да се поставят всички тези неща на едно равнище, това е да се да, да се наруши правната сигурност, защото това ще включи и кооперативните, които се занимават с съсредоточаване на офертата. Да. И после накрая би било полезно именно за признаването на ролята, която се придава в, на организация на производители. Това не изключва възможността да има участие на а, комисията или други власти, но просто защото тази, тези дейности отговарят на функцията, физиологичната функция на организациите, евентуално участие на властите могат да са валидни само за бъдещето а не върху това, което вече да има, да има влияние върху това, което вече е извършено от организации. И това нещо е предвидено в Онимус, но има нужда от по-ясна юридическа постановка. Други препоръки по член 209 от регламента. Този член касае изключенията, т.е поведението, което не се вписва пряко в ОСП и което, кои, поведение, което не са изключени от приложно поле на конкуренцията. И това касае съответните изключения. Този член 209, според нас, заслужава да бъде изяснен. Той касае в настоящата си редакция поведенията, практиките и решенията на организации на производители, които не са признати и обхваща също поведенията на организациите на признатите организации на производителите, на които не се вписват в нормалните задачи, така както са определени от член 152. Според нас трябва да се разграничава ясно съдържанието на приложеното поле на този член 209, като се уточни от една страна, че той се прилага за непризнатите организации, а от друга страна, че се прилага за поведенията на признатите сдружения, но които не се вписват в приложеното поле, определено от 152 член. И виждаме какъв е интереса. Или ще е, една част от проблемите са решени. Може това да... Като става дума за този член 209, ни се струва, че е важно да се премахне тази забрана за клаузите price fixing, т.е. текста, частта от текста, където се казва, че изключенията не могат да, да са полезни за да участват в споразумение, където има определени цени. Защо трябва да се махне тази забрана? Защото тя беше оправдана, когато имаше управлявани цени. Това е първи елемент, който би оправдал това примахване. А освен това не съществува забрана за тези клаузи price fixing в американското право. Един закон в Штатите, който управлява правата на земедели и земеделските стопани, позволява от 1922 година тези производители да имат споразумения, които са освободени от правата на конкуренцията, включително когато практикуват определени фиксирани цени. И бих казала, че в подкрепата на подпадането на забраната за тези прайс фиксинг, ако преди това економическите оператори, производителите могат да определят общи цени които наистина това наистина ще даде повече ефикасност на член 12а, който, които съдържат клаузи за разпределение на стоеността. И тогава преводът може да бъ... преговорите могат да бъдат по-ефикасни. И последен аргумент, ако имаме предвид съдебната практика, този нов член 209 с двете основни промени веднага решава нашия проблем. Този проблем, който ни е занимал дълги, дълго време. И тук направихме някои предложения, препоръки. Става дума за директивата за нелоялните търговски практики. По-специално предложението да се разшири приложното поле да обхване всички земеделски продукти и хранителни продукти, да се разшири това приложено поле за всички доставчици, това са земеделските стопани, включително когато не са малки и средни предприятия, за да може да се даде едно общо определение за нелоялните търговски практики. И накрая да се въведе едно позоваване на зависимото на економическата зависимост на доставчиците. Благодаря за вашето внимание. Мисля, че спазихме определеното време. Да, благодаря. ви. много прецизно се придържахте към правото ви за изказване. А сега, господин. Благодаря, господин председател, дами и господа. Много беше интересено проучването, което представихте. Е, винаги, когато човек е бил е, в някакви преговори и познава всичките, всичките подробности, да чуе какви са анализите. Но преди това искам да внеса едно уточнение. Ние приключихме преговорите по Омнибус на 12 октомври, т.е. преди да се запознаем с доклада на съда. Е, разбира се, ако нещата бяха протекли по различен начин, но все пак е, това, което написахте преди няколко месеца, е, че предизвикателствата са много сериозни. Трябва парламента да може да се пребори с правната политика на комисията и да се измъкне от, съд, от съдбата на Сизив. Това вече ще историята ще покаже. И няколко забележки по това, което казахте. Най-напред по предложенията, по член 152, редакцията, самия текст е промяна на парадигмата в правилата на конкуренцията. Това е ясно, политическо, ясно политическо решение, което е направено от с законодателите. И трябва да се, това, да се има преди, че през 60-те години ОСП цените бяха определени и не трябваше се да се разрешава на никой да пречи на тази политика чрез някаква каквато и да е организация. Когато променихме политиката през 1992 година, тази част от не беше променена, докато днес волята на парламента е да приспособи тази политика, която се прилага за организация на производителите и да свържи с една действителност на едно свободно, един свободен пазар, където се договарят цените. Премахването на позоваването на член 101 е свързано с правната основа и разликата между дерогация и изключение. Това ми изглежда правно коректно след решението на съда, но от политическа гледна точка вписването на тази дерогация е много важно, за пред земеделските стопани и най-вече за всички оператори, защото това за момента е много ясно определено. При премахването на позоваването на прехвърляне на собственост, мисля, че е, се нуждае от известно изясняване, защото е, Омнибус я съвсем конкретно изяснява въпроса за прехвърляне на собствеността и изключенията, които са свързани. Вие потвърждавате, че е, решенията на властите, които занимават с конкуренцията, желаете да го потвърдите, ще се предлага за бъдещето. Да, парламентът много ясно го казва. Това е точка от преамбюла, защото точките от преамбюла съдържат много е, ясно определението, за да се каже, че това е една изходна точка и защита за бъдеще. По член 209 вие го подчертахте, той има оперативен характер, който все още не е, е изяснен, малко се използва. Това е причината, поради която пожелахме да въведем тази мярка, която е да може да разпитваме комисията, да представяме проект, вместо да чакаме евентуални санкции. Тоест да напишем съдебната практика преди да има съдебна практика. По идеята да се преработи 209 член, за да може да се включи съдебната практика по индивите, трябва да се направи подробен преглед, може би заедно с комисията, защото ще възникне характер за оперативния характер на тази дерогация към правото на конкуренцията и връзката с дерогацията, която е съвсем ясно вече обяснена в член 152, дори и Френските власти, например, в едно писмо от 3 е, май 18 година представи своето тълкуване на тези текстове. Премахването на забраната за фиксирането на цените, мисля, че това е един... Е, това трябва да се, да се види, да се помисли. Е, може би това нещо трябва Генерална дирекция конкуренция да се занимае с този въпрос – трябва да бъдем много внимателни да не изпразним от съдържание член 152-142, като премахнем това позоваване в, на член 209, дали не трябва да се използва все пак минималната цена. И пак съответствието на споразуменията с договора, този въпрос по време на трилога от 2013 година беше изоставен, но на времето тук може Пол Кастро да ме поправи, ако сбъркам. Имахме късмет, че е, беше проявено разбиране от естонското председателство. По член 202 а, ми се струва, че това е опасен текст, защото някои мерки от 222 член касаят дейности, които са междупрофесионални в текста от 1308, които не бяха променени. Благодаря за вашия анализ, който е съвсем навременен. В момент, в който ще помислим отново за развитието на правото на конкуренцията, но както казахте, между 13.8 и Омнибуса има сериозни така беше постигнат сериозен прогрес със съответните изменения. Да. Благодаря. Вие имате 6 минути, за да направите едно кратко обобщение. Господин Декастро. Господин Дантен каза вече много от това, което и аз исках да кажа. Очевидно за нашите експерти, които участваха в регламента на Омнибус, и тук е, във връзка с е, Европейската директива за нелегалните, за нелегалните практики. Това е музика за моите уши и благодаря за представените аргументи, които е, ще ни помогнат, надявам се, в също и при трудните преговори, как, които, както знаете, вашите предложения, виждания, парламента вече, вече са гласувани в парламента това нещо вече ще е работа на съвета с помощта на комисията, между което вече са тук. Това проучване се надявам да се хареса, за да може да подчертава още веднъж работата на институциите да могат да приключат трилога до края на австрийското председателство. Тук искам да се позова на комисията, която чух, но с тези резултати на бъдещо научно доказателство, което ще подкрепи вашето проучване, както що се отнася до разширяването на продуктите, говоря за Европейска директива за незаконните практики и по-специално разширяването на предложеното поле на директивата, да охване всичките предприятия, не само по принципа, че не става дума за економически размер от всичките предприятия. Не би трябвало до този момент комисията да поддържа опорито, че това, което парламента е гласувал и че са ни помогнали да завършим положително, да завършим преговорите с съвета. Благодаря. То ми ще подоба. Пан посел. Това действително ще ми хареса. Господин Деси има думата сега. Благодаря, господин председател. Много благодаря за двете презентации, които чухме. Аз не съм юрист, но все пак ще взема отношение по е, един от въпросите. Вече с колегите сме работили по темата за така, закупните организации дали е, нямаме предвид нещо като Ребе и ЕДК? Е, не. Е, говорим за тези закупчици, които са отгоре, така да се каже, върху тези вериги хранителни, за хранителни стоки. И струва ми се, че това, което каза господин Декастров, всъщност малко пообърка нещата. Не, не сме имали предвид изобщо да поставяме под въпрос за купчиците. Но въпросът е, е какво се предлага в е, Брюксел, в Германия, в Австрия и така нататък е, и на какви цени. Ето тези организации на, на закупчиците е, действително са интересни, ако искаме да имаме една добре премислена организация на ОСП. За това, че трябва да се действа много бързо и да не се бавим, това знаем. Мога да представи само опозицията на НП и тя действително мисли и за економиката и за производителите. Още преди две години ние взехме реши, решение за това, че трябва да се действа без да се бавим. Какво повече мога да кажа? Колегите от северноевропейските страни се съгласиха с нас. Е, Всичките гласуваха именно за това, че трябва да се действа и това ме обнадеждава. Надявам се, че ще постигнем един добър резултат. Нашата цел е действително да засилим и големите търговски вериги, всеки път съм преживявал тук, откакто съм в парламента, как се намесваме в пазарната организация и в економиката на Европа, например с таксите за роминг и тарифите за роминг, но това е действително много вълнуващ момент. Е, при роминга доказахме, че ние мислим за гражданите. Мисля, че ще го докажем и сега. Има още няколко. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите за това представяне. Въпросът е изключително важен и се поставя в добрия момент. Искам да ви попитам, да знам един съвсем конкретен въпрос. Конкуренцията е хубава дума, но имаме чувството, че се използва конкуренцията да се защитат посредниците и търговците. Те могат да прехвърлят своите разходи върху потребителя купувача и производителят, този, който доставя суровината, е абсолютно беззащитен. Към него се прилагат правила, каквито си искаме. Тоест, той не, бъ, не се. Не, не, не, не, не, към него отношението не е равноправно като с, с тези от друг, другите участници. Ако трябва да се увеличи цената за този, който доставя суровината, и не трябва да се направи. Дали не трябва да се предвиди нещо като прагове за някой, който инвестира един земеделски стопанин, за да може той да знае, че няма да фалира още самото начало, че ще оцелее. Това е, е благодарение на неговата работа. Ако оставим производителя сам без защита, той изложен на какви ли не проблеми. Разбира се, ситуацията в различните страни е различна. Има страни, където 20% от производителите са създали кооперативи, които са членове на кооперативи, другаде 60%. А, що се отнася до субсидиите, разликата е 30 до 40%. Така че всичко това всички тези плащания, преки плащания, трябва да бъдат полезни за всички. Ако знаем, че някой ще фалира след една година, няма смисъл да му се помага. Но цената, например, за млякото е съвсем друг проблем. Разликата в цените е огромна. До, дори до три пъти. Кой отговаря за тази липса на правила? Правилата на конкуренцията или кой? Благодаря, господин Бодан, съвсем накратко. Да, foarte pe scurt, domnule președinte, ieri am fost la un târg. ще бъда съвсем кратък. Бях на панаир, на който се представяха селскостопански продукти. И производителите е, говориха е, за е, това какви са точно техните интереси и как е, могат да бъдат насърчени е, да се асоциират, да се объединяват в по-големи организации на производителите. Е, ние е, имаме вече не е особено така, положителен опит с задължителната колективизация по време на комунизма и затова хората в момента като че ли не са много склонни да влизат в подобни сдружения. Но все пак всяко правителство и компетентните органи трябва да премислят политиката си. Около 40% е, от е, производствените разходи, в крайна сметка, са за е, разходи за гориво. Струва Мисля, че трябва да намерим изход от тази ситуация и да променим цените. Госпожа Макинес, Хубаво би било, естествено, да чуем мнението не само на Генерална дирекция селско стопанство, но и на Генерална дирекция конкуренция, защото това е всъщност основният е, и ключовият е, въпрос. Ние е, разполагаме с експертизата по отношение на селското стопанство, но нямаме експертната оценка на Генерална дирекция конкуренция. Е, хубаво би било е, да помолим за експертна оценка. Да, добре, е, когато става дума за нелоялните търговски практики, е, всичко, което може да се предприеме срещу тях е чудесно. Но когато става дума за е, това как точно да обхванем цялата велика, не само да се ограничаваме върху цените за гражданите и за потребителите. Да, благодаря ви много сърдечно. Скъпи колеги, ако добре е да задавате въпроси, така че не мога да определя времето, но ако постепенно си възникват въпроси, трябва да, да скъся времето. Първите, които първи се изкажат, ще имат повече време, другите по-малко. Господин Фанаган. Uh, thank you. As the debate develops, you think of new... Благодаря, дебата потръгна и възникват нови въпроси. Това е, е динамичен процес, така че ще взема повод от казаното на колежката. Е, Магинес и о чудо невиждано за първи път живота си съм напълно съгласна, съгласен с нея. Трябва да чуем какво ще каже комисията в различните си генерални агенции. Това е отрешаващо значение и аз тук говоря за, от името на много хора. Господин Дес каза, не е специалист по а, правни въпроси и аз не съм, но ние знаем какво искаме. Искаме да са създадени правила правила, които да позволят фермерите да продават продукцията си на адекватна цена. Знам а, като погледна етикетите в, в, в супермаркета и знам вида цените и като знам с какви пари получават фермерите, ми, ми да, да побегна. Това е наистина много важен въпрос. Председателят, много важно. Сега заместник директорът на DG Agri ще получи думата след което ще видим имаме ли хора от DigiComp. А значи господин Вегеланд от Генерална дирекция земеделие. Благо, господин Ведланд, благодаря господин председател. Нека първо да кажа, че ние сме административно сме разделени, но в това отношение комисията е единодушна и ние можем да осъществяваме вътрешна координация, включително и по тези въпроси. За това ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха поставени тук. Първото, което искам да кажа, е, че въпроса, който си отправяме сами на себе си, дали трябва да е, дали да пожертваме конкуренцията заради замелението и обратно. Въпросът е как да постигнем баланс между интересите на земеделския отрасъл, съгласно договора, и преимуществата, които този отрасъл може да извлече. Няма спор по въпроса, че има един вид приоритет за земеделските правила по отношение на конкуренцията. Но съда също така ясно заявява, че земеделието не е територия свободна от конкуренция а ние внимателно следим какво казва съда и зачитаме неговото мнение. Още повече, че това е част от политиката за последните 20-25 години. Нееднократно се спомена и както и господин Де Кастро и аз имах възможност да участвам активно в тристранните преговори, довели до компромиса и много добре си спомням, че този дебат беше изключително сложен и резултатът беше, че всички бяха от малко-малко доволни, всички страни, и накрая комисията много убедително заяви, че ние бихме се радвали, ако преди всичко това бе направена оценка на въздействието, която да оцени всички правни, економически, социални, земеделски въпроси. Сега говорим за член 152 той не, не отговаря напълно на, не хармонизира, не, не хармонира, извинявайте, напълно с член 139, но това е правната база, която му поражда съответно дебати и а, а, а, дискусии. Тръгнем ли към такава дискусия, тя трябва, трябва да почива на много пространен и задърбочен анализ. Сега от 1 януари 2018 година влезе в сила член 152 преди 10 месеца нямаме практически опит, нямаме съдебна практика по прилагането на този член и аз ще се съглася тук с господин Дантен. Нека да натрупаме някакъв опит да видим как работи този член и след това да мислим да го променяме, защото сигурно има някаква полза от този член. Не е необходимо да по някои въпроси да чакаме съда да се произнесе. В разпоредбите има много ясни, ясно заявени неща и точно това каза и господин Дантен в своето изказване. И все пак, нека да се спра на още няколко детайлни въпроса. Бе направена препоръка да се в а, а, изследването да се заличи препратката към член 101. Аз мисля, че това е една от основните, един от основните плюсове на тази разпоредба имаме ли ситуация, когато 101 не се прилага. Имаме е, опит от миналото и е, заличаването на този член би трябвало да е, доведе до да породи въпроса защо да се прави това в светлината на член 2000, извинявам се, 206 но тук ще се съглася отново с господин Дантен. Хайде да не се връщаме на този етап отново към тези неща. Член 209 се цитира тук. Тук отново не мисля, че му е времето и мястото да се връщаме към този въпрос. А кой изобщо някога се стигне, се стигне до този въпрос, ще стане при преразглеждане по член на член 152 и 206. Доколкото ми е известно, към комисията няма запитвания в този въпрос и може би е хубаво да изчакаме тези становища и тълкувания е, от страна на комисията, преди да тръгваме да променяме текста. Е, бе направено предложение да, в член 209 да се заличи клаузата за ценообразуването. Пак ще кажа, не му е тук мястото, но аз не съм сигурен, че има е, изобщо клауза за ценообразуване поставя се, съдържа се текст да се иска да се иска адекватна подходяща цена. Сега тук може много да се тълкува какво точно има да се каже, но така, така или е иначе трябва много неща да изясним преди да тръгнем на сериозен дебат по тези разпоредби. За UTP имаше въпроси как може комисията да не подкрепи позицията на парламента. Тези аргументи сме ги разменяли много пъти. Говорим за коректност и за това как да третираме операторите. Ще припомня един мой отдавнашен аргумент. Първо, имаме сериозни притеснения и, и в ЦСА сме обсъждали това, и с правната служба на съвета. Имаме съмнение, че такова разширяване на приложното поле, дали ще остане в рамките на член 43 алинея 2 от договора тръгваме по опасен терен. Да не се окаже, че месец или два по-късно съда ще отмени едно подобно решение. И второ наше предложение се гради на принципа на субсидиарност и пропорционалността защото 20 държави членки имат съответно законодателство и не е разумно да им налагаме определено законодателство, а по-скоро да поискаме минимално минимална хармонизация с оглед да постигнем пропорционалност, така че да не е, работим, да не уреждаме въпроси като отношенията на големите, да речем, търговски вериги или големите асоциации на производителите. Е, така че мисля, че тук би трябва да малко ще, ще излезе да, да, така твърде висока топка. Нека по-скоро потърсим аналогия при малките и средни предприятия. Може би там е решението. Друго нещо, на което бе поставено неодавно е, начините а, е, за а, по който се работи. Много са различни начините и аз не мисля, че трябва да клеймим сдруженията, но за да защитим фермерите, да, да не им пречим да участват в определени търговски операции, но пък от друга страна да не се замесват във форми на действия, които са присъщени крупните международни играчи. И накрая въпроса за положението на пазара с свръхпредлагане, недостатъчно предлагане и цените. Това е въпрос на конкурентна ситуация в отделните страни. Тук нещата са много променливи, различни. В някои държави членки, например, кооперативите и е, организации на производителите са широко популярни, а други държави пък всеки работи за себе си. Всичко това се отразява на цената и всеки има собствени традиции и култура. В заключение – мисля, че в рамките на регламента Омнибус, Омнибус проведохме много качествена дискусия. Не виждам причина тук да подхващаме нещата от начало. Имаме определено ниво на сигурност за фермерите и по-нататъчни действия може само да се отрази отрицателно на постигнатото до сега, особено през изминалата 17-та година. Но разбира се, сме готови да обсъждаме всичко това отново накрая парламента все пак ще вземе своето решение какво ще влезе в промените на ОПС, ОСП, но това все пак, аз призовавам към предпазливост. Председателят, интересна е дискусията, въпреки че темата е изключително сложна и решение, което да удовлетворява всички, е наистина трудно постижимо, доколкото е изобщо постижимо. 10 минути остана за нашите гости. Едно съображение от общ характер. Искам да припомня, че член 39, който е основният стълб на земеделската политика, с много години беше свързан с политика на цени. Съвсем конкретно говори за два, две теми. Производителите могат да имат, трябва да имат с адекватни, адекватен доход и цените трябва да бъдат адекватни. Така че стандарта в е, взимат се двете екстремни граници на, на, на веригата, производителите и а, а, потребителите. Така че политиката се базираше от на базата на една цена, която държеше сметка за случаи максими и максималната а, цена и минималната така че да има някакъв е, механизъм за равновесие. Но когато от тази политика за цените, която е признава предложението на конкуренцията в този период, е, защото цената си е политическо решение. Днес, когато цената вече не е политическа, а пазарна е и трябва да се когато говорихме за американските закони, това не е случайно. От 1922 година стандартът позволяваше на асоциациите на производители да определят някаква цена, което означаваше, че в този закон за, за, за конкуренцията се признава необходимостта именно от това. И друго нещо, което искам да припомня, за да привлека вашето внимание върху друга точка което може да изглежда малко по-техническо, но трябва да го упомена в решението на съда на база на съществуващия текст преди регламента Омнибус, съдът признава, че една организация на производители може да приеме решения дори за ограничаване на производството, защото това нещо се вписва в сметките, които се признават като цели и днес, след Омнибус, тази дейност е предмет на е, определенето на цената и е, и като, нещо като е, изключение от член 101. И в този смисъл напред, сме направили една стъпка назад, не напред. Защото това, което можеха организациите да правят преди, днес не могат да го направят вече и да се прави със специфични условия, които се налагат и всичко минава като едно изключение от член 101. Най-напред ОСП и И пак е правилото, е, ОСП е правилото, но вътре в рамката на ОСП се казва, че това е стандарт, който функционира като е, изключение на член 101. И, едва ли не излиза, че ОСП е само начин да се дерогира от правилата за конкуренцията. Това е система, която се признава за организациите и това, което те може, могат да направят, вече го правят като концесии, като концесия, а не да, както беше преди в ОСП. Един очевидно всъщност това са политически решения. Е, oui, étant totalement d'accord avec... Да, съгласни сме с тези забележки, но просто исках да кажа наобщо, че ние изчитаме нещата като прависти. И може би не съм разбрал добре господин Магара. Има две различни неща. Това, което е в член 152, е това, което е в 209 член. Да се изясни член 209 няма да повлияе изобщо върху разбирането на член 152. Но вие зададохте и въпроса какво прави конкуренцията. Какво е мястото на конкуренцията? Ние не сме говорили за конкуренцията, а сме говорили за правата, свързани с конкуренцията и е, европейската конструкция има две основни политики. Това е ОСП и политиката за конкуренцията. Това е много положително и се говори за е, въз, големите възможности на на е, централите, които изкупуват продукция. И, и, и всъщност има една политика за конкуренцията и правото на конкуренцията, като правото, разбира се, на конкуренцията, е, определя, би трябвало да има някаква връзка между различните политики на Европейския съюз, по-специално да няма противоречие между ОСП и политиката на конкуренция, в областта на конкуренцията. И накрая, нелоялните практики в предложенията, които направихме, не става дума да разширяваме приложеното поле и да обхванем всички е, правни обекти, които са заинтересовани, и да обхванем всичките доставчици и в директивата доставчици, проекта за директива е, доставчиците са производителите. Така че положителното право на Европейския съюз и всички правни системи се занимават с борбата срещу злоупотребите. И накрая директивата, каквато и да е ефикасността на тази директива и приложеното и поле, тя няма да може да попречи на нарушаването на структурния баланс и което, на което сме свидетели днес, както в разпределението, така и в промишлеността. Има такива случаи във Франция, например, да се изключват определени договори. Всички и знаят защо се притесняват земеделските стопани. В този способ благодаря. С това изчерпахме списъка на записалите се за изказвания. На всички вас, евродепутати, представители на комисията, експерти, Искам да благодаря най-сърдечно за активното участие. С това закривам днешното заседание с уверението, че ще се връщаме и в бъдеще към тези теми. И понеже говорим е, специално, що се отнася до правните разпоредби. И така, до утре в 9 часа сутринта, моля не забравяйте да донесете карта.